компетентните органи на Чешката република, Румъния, България и Унгария ми, ме уведомиха за избора в Европейския парламент на Ири Пайне, Разван Попа, Асим Ахмедов Адемов и госпожа Ливия Ярока от съответно 5, 13, 14 и 15 септември 2017 година на мястото на Петър Мах, Негреско, Мария Габриел и Гал Печ. Парламентът при, приветства с добре дошли колегите. Те могат да се възползват от своите права в съответствие с правилника на парламента. Компетент